Äh, Уважаеми колеги, ще е, започна, като ви дам е, няколко насоки. Комисаря ще дойде всеки момент. Е, ще започна с първа и втора точка, за да знаем, че сме приключили С тях. Има ли някакви коментари или някакви желания, свързани с дневния ред? Няма такива. На второ място има съобщения. Те са малко наброй, но искам се пак да привлека вниманието ви. По отношение на процедурата по комитология, свързан с насоките ITC. А, Днес, след обяд, по време на заседанието на координаторите, ще се занимаем с този въпрос, да видим как ще подходим към него. Не е толкова просто. Ако намерим все пак едно решение, може би ще стане така, че ще ви изпратим а, мерките, които предвидим по имейл. По имейл. На 4 май обаче ще бъде обявена резолюцията на нашата комисия по този въпрос. Казвам може би. На второ място, по време на заседанието на 4 май, началото а, ще бъде по-късно. За съжаление казвам, защото а, комисарят а, Крос няма да може, ще, ще отложи посещението си днес. Искат да дойде на 4 май, но по-късно. И съответно първа точка ще отпадне и ще започнем от 10 часа. Така че може да закусите по-обилно и по-дълго. Третия коментар. Може би вече е, говорихте за това. Ситуацията в Страсбург и а, факта, че не можахме да гласуваме. В Страсбург нямахме право да гласуваме. Има имаше изваредно заседание, имаше точки, които а, трябваше да се гласуват и гласуването го отложихме за 11 е, май в 8.45. Просто трябва да се правим с тези неща, да ги а, гласуваме. Ако обичате, ако имате някакви срещи, да ги отложите, защото имаме нужда от половин час, просто за да се отхвърлим тези въпроси. Нека да има повече хора, за да можем да гласуваме. Става въпрос за директивата за сградите и една друга точка. Те бяха споменати в Страсбург. Просто трябва да ги отметнем, тъй като сме а, малко под натиск. На трето място, трета точка от дневния ред. Одобрение на протокола на заседанието 22-23 февруари. Има ли някои предложения, свързани с промени на протокола, няма такива. Така че протоколът е одобрен и трета точка също е отметната. Аз също приключих, защото нямам нищо друго какво да ви кажа. Чакаме сега комисарят. През април трябва да уредим всички срещи с комисарите, тъй като за работната програма на комисарите е важна. Бяхме решили първо да се вземат решенията и след това да се водят дискусии. Може би е по-интелигентно първо да се проведат дискусиите и след това да се вземат предвид всички съображения. Но в крайна сметка ние не знаем как изглежда работната програма на комисията. В бъдеще ще има конкретни мерки, конкретни предложения. Вчера имаше заседание с господин Ло, генералния директор Ло, свързан с плана за действие. И имаше много колеги, които присъстваха там на това извънредно заседание, за да се коментира графика и сроковете. Имаше различни мнения, тъй като комисията изостава с сроковете си. господин Ло каза, че ако комисията държи на това, може да изготви един доклад, още един, още сега, но комисията не е готова, каза, тя, каза той. Няма смисъл да се представи доклад, който не е добре изготвен и след това да се преработва. Нека да има една надлежна оценка. От гледна точка на сроковете и времето е по-разумно да действаме по този начин, да можем да съберем повече данни и повече факти и да можем да взимаме решенията си, съобразени с целите. Сега ще направим кратка пауза. Не ми хрумва нищо друго, което мога да ви кажа. Не можем и да обсъждаме други точки от дневния ред, защото колегите ги няма. Ние трябва в 10 часа да започнем с гласуването. Може ли, ако някой иска да вземе думата, да покаже сега? Госпожа Хол, господин Винклер, може ли да изготвите списък с желаящи да вземат думата? Роди Тоя. Четирима човека. Добре. Първите ще зададат своите въпроси. we can start? Yes. Yeah. Darf ganz herzlich in unseren Reihen den... Äh, Искам да приветствам съвсем сърдечно тук сред нас комисарят Таяни. Той е първият комисар, който идва тук при нас. И ще ни представи част от неговата програма. В 10 часа трябва да гласуваме, за това няма да губя време. Давам директно думата на комисаря Таряни. Грация, сеньор президенте, ми скузо. Благодаря, господин председател. Извинявам се, че закъснях. Но имаше демонстрация пред комисията, заради която движението доста се забави. Е, искам да обявя някои решения, които комисията взе тази сутрин за един много важен сектор, а именно автомобилния сектор. Както знаете, винаги с голяма радост се явявам пред парламента. От 15 години така бях, не се държах много добре, но беше част от моя политически живот. И всеки път, когато се връщам тук, ми е много приятно да си видя с бившите колеги. Сега ще започна в контекста на диалога между комисията и парламента, като представя законодателната програма, прията от комисията на 4 март. Там са изложени политическите приоритети на новата комисия и стратегията 2020 ще представя основните инициативи, които са част от моя ресор. Ще вървя в хронологичен ред. ще представя и решението на комисията за автомобили с високи показатели. Обявявам го тук преди губя на пресата. Сега, стратегическите инициативи за 2010 година. Както виждате, нашият акцент е върху новата индустриална политика. Искаме и интелигентен, устойчив, интегриран растеж. Ангажиментът е ясен. Ние трябва да изградим солидна индустри... економическа база, която е конкурентно способна. Преструктурирането, новаторството, устойчивостта са важни характеристики. Искаме да насърчаваме малките предприятия и творчеството. Евро... Действията на комисията би трябвало да допълват структурните корекции. Нашата политика трябва да допринася за конкурентоспособността на економиката. Разбира се, обществените услуги не могат да заместят частни, частния бизнес могат обаче да се предприемат някои действия за преструктурирането, което да направи по-конкурентна индустриалната тъкан. А, ще се предприемат правила за балансиране на пазара. Стобе субектите ще е, имат сигурност за своите правила а, ние сме постигнали сериозен напредък, но нямаме наистина координирана економика. В момента виждаме, че е изключително важно економиката да бъде координирана. Някои сектори, като автомобилостроенето, трябва да преоткрият себе си и инициативи като тези, които приехме днес в комисията, могат да спомогнат за насърчаване на чистите, ефективни превозни средства с оглед на с оглед на предстоящото съобщение на комисията, председателя Баросо реши да определи група комисари, които да работят по този въпрос. Те ще координират въпросите и ще се обсъдят конкретни предложения на политическо ниво. Ще се, това ще стане възоснова на силните и слаби страни в отделните сектори. Вашият принос, вашите предложения и идеи ще бъдат изключително ценни за мен и ние ще можем да разменим мнения и становища в Страсбург или пък както на двустранна основа, както и на заседание на вашата комисия. Първият принос към съобщението а, дойде от съвета по индустриална конкурентна способност, а, проведен а, наскоро в Шарлемания. Качеството на ораторите беше много високо. Сред тях беше и председателят на вашата комисия и аз искам да му благодаря за участието в този важен семинар. Заедно с, испанск... с представител на Испанското председателство, колегата Омуня. Там беше председател на General Motors Европа. Въпросите, свързани с, с новаторството, са много важно. Индустрията зависи в крайна сметка от новаторството. Ние работим по амбициозна програма за действие, която ще влезе в сила през есента. Това ще се основава на широк подход към новаторството, в това число не само индустрията, но и изследователската дейност, крайните потребители. Да не забравяме, че малките и средни предприятия играят жизненно важна роля в нашата економика. Ние искаме да предвидим конкретен план за финансиране на малките и средни предприятия, които съществяват новаторс, които работят в областта на новаторството. Също така, важна дейност е рисковия капитал. Искаме да се финансират дейности съвместно с националните регионални власти. Искаме да насърчим и публичните и властите да закупят новаторски продукти в контекста на предоставяне на публични услуги. Друг важен момент е прегледа на програмата за стандартизация. Следващата седмица възнамеряваме да представим амбициозен план за действие по стандартизацията, за да може европейската стандартизация да бъде по-интегрирана и ефективна. Европейската индустрия има нужда от съвременни стандарти, които да се изнасят за трети страни. Имам предвид трансатлантическия диалог, но и диалога с новите економики. Ние искаме да се приеме а, закона за малките предприятия. Той функционира на европейско ниво, но на ниво държава членка нещата са неравномерни. Някои държави членки са предприели мерки за насърчаване на бюрокрацията, за подпомагане на МСП. Комисията иска е, държавите членки да представят списък с е, действията, които са представили, е, за да може за да могат улесненията, които се предоставят на малкия и, малките и средни предприятия, да бъдат по осъзнателни През втората половина на 2010 година ще се проведе заседание и се надяваме да постигнем с Европейския парламент бързо споразумение за законодателните мерки, които са необходими за приемане на акта за малките и средни предприятия. Имам предвид директивата за закъснените плащания. Това е задължително, за да се осигури добра работна среда за предприятията. Трябва да се постигне споразумение на първо четене е, и призовавам парламента да помогне за намирането на решение. Ако не се постигне споразумение на първо четене, ще загубим още една година. И аз мисля, това би било лош сигнал на, в разгара на кризата, би трябвало да вземем решение максимално бързо. Друг важен въпрос е предприемачество е разъм. Една много важна дейност от 2006 година подготвяме разнообразни и многобройни дейности. 210 предприемачи са е, кандидатствали за влизане в е, базата на данни. Програмата е разъм за предприемачи. Ще бъде готова е, през е, следващата година. Космическата политика е изключително важна в контекста на промените в климата и други предизвикателства. Лисабонския договор предоставя на Съюза конкретни правомощия в областта на космическата политика и ние имаме повече възможности да участваме в космическите изследвания. Моите отдели работят по съобщение за космическата политика. Целта е да се набележат бъдещите приоритети на Съюза в тази област. Приемането на това съобщение е предвидено за септември тази година. Освен това, през пролета на следващата година би трябвало да бъде прият план за бъдещата космическа политика, която ще е част от следващата многогодишна финансова рамка до 2020 година. Основата е солидна. Тя е, всъщност това е Галилео. Гражданите вече използват това, но за да се гарантира системата Галилео, Европейския съюз трябва да гарантира достатъчно финансиране в дългосрочен план. В тази връзка бих искал да подчертая онова, което казах по време на изслушването си пред няколко месеца. Няма намерение да взимам каквито и да било реш... решения по най-важните предизвикателства, пред които сме изправени, без да изслушам внимателно становищата на Европейския парламент, за да можем да решим заедно какво да правим. Това е твърдото ми намерение а, по отношение на приемането на средносрочния план на Галилео. важни решения трябва да бъдат а, взети по отношение на Галилео. Така че аз смятам, че трябва да се използва на ново междуинституционалната комисия. На, това трябва да е форум за дискусии, за обмен на, на поверителна информация. Тази комисия е работила и в миналото, но тя може да координира по-добре работата. Е, службите на комисията са получили инструкции да работят в тясно съдействие с парламента и съвета, за да се проучи най-добрия начин за функциониране на тази комисия. Друг е, много важен въпрос е, са суровините. Стратегически въпрос за економиката на Съюза Цялата ни економика зависи от вноса, по-конкретно руда и минерална руда. През 2009 година съветът на министрите одобри стратегията за Суровините суровините възоснова на три стълба. Достъп до суровини в Съюза, достъп до суровини извин, извън Съюза, и ефективно използване на суровините и рециклирането им комисията възнамерява да представи съобщение до края на тази година, за да се гарантира достъп. След економическата и финансовата криза и с оглед на предизвикателствата, пред които сме изправени, за да гарантираме устойчиво развитие на Съюз в дългосрочен план. През юни комисията ще се срещне с Африканския съюз в Адисабеба, където ще обсъдим тази тема многогодишните перспективи, във втората част на Извинявайте, че говорих толкова дълго, но реших, че е редно да ви информирам за всичко, което правим. А ние не правим малко. Ще видя по-късно какво мислите вие. Както и да е рамковата програма за конкурентоспособност и новаторство три години след началото и тя постигна добри резултати. Е, независимо от ограниченото финансиране, тя подпомага на малките и средни предприятия. Нашите служби сега работят по следващото поколение решение, възоснова на постигнатите резултати. Социалната отговорност на предприятията е според мен е, въпрос, който има стратегическо и политическо значение. Отговорността е задължителна, за да постигнем отговорна економика. Е, кризата компрометира сериозно тези цели – Друг важен въпрос, по който постигнахме добри резултати в, през първите няколко месеца на, на новия мандат на комисията е РИЧ. РИЧ ще си остане един от моите приоритети и аз няма да пожаля усилия а, успеха там да бъде категоричен. фирмите трябва да се, да се регистрират до 30 ноември. В противен случай ще се компрометира а, репутацията а, на ричи на фирмите. По време на изслушванията аз поех ангажимент и а, инструктирах службите си да предприемат действия, за да насръчат промишлеността да спази своите ангажименти много съм доволен от работата, която е извършена до сега. Регистрацията е полезна за фирмите. Осъществява се дейност, за да се помогне на предприятията да приключат с регистрацията. С комисария Поточник ние посетихме агенцията за химикалите в Хелсинки ще направим всичко възможно резултатите да бъдат публикувани максимално бързо. Насоките за разрешително, списъкът с вещества, които изискват разрешение, правната сигурност. Това са все неотложни въпроси. По-конкретно, публикуването на насоките за разрешителни ще даде възможност на фирмите да кандидатстват за разрешение, ще могат да защитават използването на определени вещества тогава, когато те нямат альтернатива. Сега бих искал да кажа няколко думи за решението, което взехме в рамките на писмената процедура тази сутрин. Става дума за съобщение от комисията а, за парламента и съвета за Европейската стратегия за ефективни превозни средства. При тази дейност ще се зачита принципа на субсидиарност. Хубаво е, хубавото е, че е, електромобилите са в центъра на вниманието на много държави членки, особено Франция, Дания, Португалия и Испания. И комисията възнамерява да предприеме един по-широк и технологично неутрален подход. Ние сме наясно с предимствата на електрическите автомобили и ние ще насърчаваме тази технология, но заедно с това е, проявяваме интерес към е, е, водорода, биогорива и други мерки за приспособяване на традиционните двигатели. Ще, бъде публикува, ще бъдат публикувани насоки за насърчаване на устойчивите технологии. Искаме да постигнем целите на фонда за развитие. Искаме да намалим емисиите на CO2 и други замърсители от автомобилите и по-конкретно в електрическите автомобили искаме да постигнем висока степен на безопасност, не по малко отколкото на традиционните автомобили. Трябва да се изградят станции за зареждане, които да са широко достъпни. Действията за стандарти и стимули – изисква а, да не се допускат национални решения. Мисля, че трябва да работим заедно. Вие ще можете да видите и оцените тази а, стратегия, но тя се основава на следните принципи. Първо, усъвършенстване на двигателите, така че да а, с, намалят а, да спаднат емисиите. Второ, насърчаване на производството на електрически двигатели, двигатели на водород и на биогорива. Ще продължим работата си. Това съобщение е ново и всъщност представлява един от нашите ангажименти които бях поел. Извинявайте, че говорих толкова дълго. Искам да ви благодаря за вниманието. На ваше разположение съм, господин председател. Ganz, ganz herzlichen Dank, Herr Kommissar. Wir haben... Благодаря ви, господин комисар. Проблемът е, че а, трябва да започнем гласуването в 10. Има 13 колеги, които искат да се изкажат. 10 без 10 ще приключа с а, въпросите, за да може комисарят да вземе думата. А, или ще се ограничите в рамките на една минута, или не всички ще могат да се изкажат. моля ви, а, вместете се в рамките на една минута. Няма нужда да сте учтиви, а, няма нужда да му благодарим и да му кажем колко а, хубаво експозе е направил. Ако не можем в 10 да започнем с гласуването, другите колеги ще станат нетърпеливи. Господин Винглер, господин комисар, господин председателю, става за ам, иновациите и за научно-изследователската дейност. Това е много важно за малките и средни предприятия. Ам, трябва да се е, разработи един документ, който да гарантира достъпа на малките и средни предприятия до иновациите и научно-изследователската дейност. има ли създадена работна група, кой участва в нея и с какви проблеми се занимава тя? Чудесно, каза председателя, колегата Оди. Съвсем накратко. Какво мислите за въздействието на преговорите за въглерода върху нашата економика и индустрия. И тогава, когато не бъдат прияти от други, от трети страни ангажименти, какво ще направим ние? Друг въпрос. Във връзка с конкуренцията. Всички големи страни въвеждат клаузи за преференция. Как гледате на идеята за взаимност по големи е, по отношение на световната конкуренция? Колегата Тоя. Благодаря. Програмата ви е доста широка, но аз искам да добавя нещо към нея. Ще се сегна темата малките и средни предприятия. Те трябва да бъдат една константа в европейската политика. И искам да ви попитам, господин комисар, смятате ли, че трябва да бъде отделено специално внимание на определен вид много малки предприятия? Говоря в случая за предприятия с нестопанска цел. Това са предприятия, в които работят около 10 милиона европейци. Става дума за кооперативи, фундации, които се занимават социално подпомагане, т.е. те нямат стопанска цел, но излизат със съответни услуги. Смятате ли да се фокусирате върху тези много дребни фирми, които са част от нашата економика? Благодаря. Колегата Хол. Господин комисар, няколко кратки въпроса. В стандартизацията за леките автомобили ще направите ли така, че да се включат интелигентни технологии? Те ще дадат възможност електрическите а, автомобили да се използват и за съхранение на електричество. По отношение на програмата Галилей, тя вече не е един проект, който а, е на върха на вълната, на гребена на вълната на новите технологии. Той вече е един инфраструктурен проект, но смятате ли, че той трябва сега да бъде сравняван с, например, Европейската супермрежа на север или пък а, а, мрежата за електричество в Средиземноморието или който и да е от другите проекти за инфраструктурата, като например този за свръхбързи влакове из цяла Европа. Отново по Галилей Заявихте, че Китай не е освободил радиоспектъра и има определен конфликт по отношение на програмата. Та има ли напредък по този въпрос? И не на последно място суровините. Смятам, че въпроса за достъпа ни до суровини е свързан с управление и то с прозрачност при извличането на тези а, суровини и ние би трябвало да се опитаме да подобрим управлението в определени държави, където извличаме суровини и да подобрим нивото по отношение на корупцията. Благодаря следващия оратор. Предприемачеството и е Ераза. Много важен проект за младите. Та има безработни много сред тях. Искаме проекта да се разраства. Знам, че 1200 действия за 2011 година ще се предприемат е, на стоеност 2 милиона. Много е кратък и периода и сумата не е голяма. Не говорим само за услуги и за действия по отношение на бизнеса. Последен коментар. Радвам се, че комуникацията, свързана с чистите превозни средства, излезе. Важно е да имаме конкурентно предимство и по отношение на двигателите с вътрешно горене, както и в други сфери. Благодаря. Франко. Комисар, souhaiterais... Господин комисар, какво смятате да направите, за да се подобри трансграничното сътрудничество между, нови, между новаторските малки и средни предприятия, как да бъдат насърчени те да обменят опит и знания? И накрая, как смятате да подкрепите МСП-тата, е, особено в контекста на е, Средземноморския съюз? Ангелика Ниблер има думата. Благодаря, господин председател, господин комисарио. Два коментара и два въпроса. На първо място, а, поздравявам ви за вашата инициатива за зелените и чисти коли. Вие казахте, че и подчертахте, че не трябва да се специализираме само върху областта на електрическите коли, а и върху други неутрални технологии. Първият ми въпрос е какво смятате по отношение на това какво е нашето място, съпоставено а, с други страни по света, а, страни от Азия, например. Втората част на коментара – който искам да направя. Бисках да ви а, помоля, ако се подкрепи инициативата за зелени а, автомобили, да се постави акцент върху научно-изследователската дейност. На второ място, изследванията свързани с иновации. Искам да ви помоля а, с комисаря по изследванията да не говорите само за изследванията, а и за иновациите, така че те да бъдат в центъра на програмите за подпомагане. Ленак. Благодаря. Има различни представители от политическите групи тук, които проведаха преговори по отношение на плана за економическото възстановяване. Комисията ще спази ли своето обещание по отношение на този план? Освен това, ние участвахме в преговорите за плана СЕТ, където няма финансиране или 50% от финансирането липсва. Комисията ще спази ли обещанието си, що се отнася до този план? И кога можем да очакваме общи стандарти за възможността да се зареждат електрическите автомобили, автомобили по един и същи начин в цяла Европа? Благодаря. Gracias, señor presidente. Señor comisario, usted nos ha dicho que la cuestión del coche eléctrico благодаря, господин комисарио. Вие казахте, че комисията иска да се заема с инициативата за зелените автомобили електрическите автомобили. Една технология, която е добре развита. Има много модели и много от тези модели са предоставени на пазара. Е, Европа напредна в тази насока. Относно иновациите и насърчаване на конкурентоспособността, това е добре, но он, по отношение на интернационализирането се говори много малко. Хубаво е да се разработват нови пазари, нови предприятия. Благодаря ви. Благодаря, господин председател, господин комисарио. Относно политиката свързана с нормите и стандартите, споменахте трансатлантическия диалог. Вашият предшественик господин Ферехойген отговаряше и за съвета на економическия съвет на трансатлантическите държави. Смятам, че е важно вие също да насочите вниманието си върху въпроса за стандартите, които можем да изготвим съвместно. Бих искал да знам какви са приоритетите според вас, свързани с политиката за изготвяне на нови стандарти в рамките на трансатлантическия диалог. Говорихте а, за директивата за малките и средни предприятия и за, отложен, и за просрочените плащания. Имайте предвид, че не само политическите групи в този парламент, а и малките и средни предприятия са за това тази директива да се прилага и в взаимоотношенията между самите дружества и предприятия pun o, o întrebare și să întreb pe domnul comisar dacă uh, comisia интенционеза. Възнамерява ли комисията да предвиди конкретни средства за насърчаване на а, онлайн а, бизнеса като се използва а, партньорството на новите финансови средства. Смята ли, че този инструмент трябва да се разглежда отделно? Още, още един въпрос. Дали комисарят Таяни, като имаме предвид конференцията в понеделник, Какви са конкретните резултати? Колегата Падар. В стратегията за 2020 година на Европейския съюз нисковъглеродната економика, която консумира малко суровини, взема основно място. В същото време обаче, като погледнем какво се случва с работната ни програма за 2010 година, аз не забелязвам там да има такъв приоритет. Как бихте коментирали този факт? Колегин Валион. Колегата Валион. От минерал господин комисар, по отношение на минералите като суровина. Комисията има ли становище по настоящем във връзка с ресурсите, с които разполагаме в Европейския съюз? Как ще насърчите дейностите по извличане и тя, тъй като тази индустрия има проблеми защо да достига до тези суровини, тъй като сферите, зоните, където те се намират, са защитени от екологичното законодателство. Какво мислите и също така за използването на цианид в добиването на злато? Ще гласуваме в понеделник по този въпрос. Следващия оратор. Кристиан Еда. Програмата, свързана с изследванията, възлиза на на 1,5 милиарда евро. Два въпроса в тази насока. Как изглежда бъдещето на програмата за научно-изследователска дейност? Американците искат да предприемат мерки, свързани с сигурността в интернет. Какви са перспективите според вас? Винаги имаше общи неща между това, че между промените и комисията, че те подчертават тази и подкрепят тази програма. Трябва да се прави разграничаване между информация за граждански цели и за военни цели. И в тази насока и научно-изследователските дейности. Не е ли по-разумно в а, агенцията в Агенцията за сигурност в интернет да поеме тази отговорност, отколкото Агенцията по отбрана. Благодаря, господин председател. за да може индустриалното производство да си остане в Европа и съответно работните места, ние трябва да модернизираме индустрията, така че тя да бъде по-екологосъобразна. Също така трябва да спазваме целите, заложени в протокола от Киото и всичко това, което е предвидено след Киото. Какви мерки предвижда комисията за да, модер... да се модернизират индустриалните предприятия. Втора... Второ, какво прави комисията по инициативата електронни фактури и войси? Благодаря на колегите, че се вместиха в своето време. Сега мога да дам думата на комисаря и той да отговори на всички в рамките на 10 минути. Благодаря ви. Надявам се, Vorrete... И аз се надявам сега да стигна време да мога да отговоря на въпросите ви. Е, воля е, фарло, е, по фарло либераменте, транквиламенте, con molti... Няма да ми остане време да дам по-детални отговори. На ваше разположение съм, разбира се, ако искате да зададете допълнителни въпроси. Първите оратори говориха за достъпа до фондове. Смятам да подкрепя всички инициативи за достъп до средства за малките и средни предприятия. Могат да се използват нови финансови инструменти в това отношение, както и сътрудничество между Европейската инвестиционна банка и частния сектор. Трябва да се опитаме да се преборим с проблема на фрагментирането на инструментите, с които разполагаме, защото така те ще станат по-ефикасни. От друга страна, би трябвало да имаме и достатъчно добър пазар на рисков капитал в Европа. Добре е да се издаде един паспорт за рисков капитал, защото това ще даде по-голяма възможност за растеж на нашите економики. Съвсем наскоро се видях с господин Майстат, е, който е председател на Инвестиционната банка. Обменихме становища по настоящото положение, обсъдихме различни нови финансови инструменти след 2013 година. На 6 май организирам един форум, свързан с финансирането на МСП, като целта е точно да говорим за достъпа до средства, до кредити най-вече. Ще се занимаем не само с самото финансиране, а бюрократичните аспекти, които спомена колегата Винка. Споделям вашето безпокойство и се опитваме да разрешим част от проблемите, свързани с него. Една от идеите е да се направят поправки в някои от регламентите. Комисарят по транспорт, например, може да ни помогне по отношение на програмата Марко Поло. Малките предприятия нямаха достъп до нея, или поне бе затруднен достъпа и за това се опитахме да осигурим по-лесен достъп. Вчера Европейската комисия прие едно административно упростяване на тази програма. Така че, както виждате, продължаваме да се занимаваме с упростяването. Господин Оди повдигна един въпрос, който бе повдигнат и по време на моето изслушване като кандидат. Тогава този въпрос бе зададен от друг колега. Темата, разбира се, е много важна. Ако ме питате дали аз бих подкрепил един данък или не, то тогава трябва да кажа, че влизаме в една хипотеза, която всъщност не е изключена по смисъла на регламента. Трябва обаче да видим дали е, е нужно да се използва а, тази хипотеза или не. Така че не мога да кажа нещо конкретно по този въпрос. Госпожо Тоя, попитахте ме за организациите с нестопанска цел, както и за кооперациите. Това е изключително важен въпрос, който ни вълнува, тъй като той има голяма социална значимост. По време на моето изслушване говорих по този въпрос и сега само ще препотвърдя казаното тогава. А, бих искал да се занимавам с този предприемачески сектор, тъй като той е изключително важен в социален план. Мога да заявя, че всички сектори на индустрията, големите, малките фирми, всички те ще бъдат в фокуса на моето внимание през следващите няколко години. Госпожа Кавалио зададе следващия въпрос, на който ще отговоря. Има една подготвителна програма към Еразъм, свързана с предприемачеството. Ще стане ли тя постоянна. Да, права сте. Тази програма би могла да бъде развита, така че трябва да направим преглед на тази програма. Нейният бюджет през 2012 година ще бъде увеличен. Надявам се да получа 7 милиона евро. В момента, както казахте и вие, имаме само 5. Е, верно, вярно е, че сумата не е голяма, но все пак изпраща един е, правилен сигнал или сигнал в правилната посока. Ще има и възможност за повече гъвкавост, тъй като няма да има толкова ограничения, колкото съществуват в настоящата уредба. Трябва да кажа с удоволствие, че предприемачите, които вече участваха в тази програма, много я харесаха, извлякоха полки от опита на другите и смятат тази програма за много ценна по отношение на електрическите автомобили. Няколко депутати зададоха въпроси по, този, по тази тема. Няма да имам време да отговоря по-отделно на всеки от въпросите, затова ще се опитам да отговоря по-общо на всички. Имаше въпрос за електрическите автомобили, имаше въпрос за това дали им даваме някакви а, предимства или искаме да бъдем неутрални. Искаме да бъдем неутрални. От друга страна, знаем, че електрическите автомобили са много важни. Както знаете, Испанското председателство наистина заяви, че този въпрос е много важен за него. Ако погледнете съобщението от тази сутрин, ще видите, че там се споменават и електрическите автомобили, и хибридните автомобили, и, и въглеродните такива. Извинете, водородните такива. А, но в крайна сметка трябва да подсигурим инфраструктурата за тези автомобили, за да могат да се движат те през следващите няколко години. Не може да развиваме един пазар на електрическите автомобили само в определени държави. Трябва да го развиваме общо. Например, Китай, Русия много напредват в тази сфера. при нас Фиат работи по този въпрос, в САЩ се работи, но трябва като че ли да насърчим развитието на тези автомобили. Говорих с един от администраторите на Фиат. Той също е много склонен да започне да развива такива тази индустрия по-засилено, но няма достатъчна инфраструктура. Русия, САЩ, Китай инвестират много в тази област, но ние искаме да имаме избор. Освен това, трябва да кажа, че насърчаваме развитието на такива така наречени студени двигатели, но пак трябва да се подхожда умерено. От една страна, двигателят с вътрешно горение или така наречения горещ двигател би трябвало да намали емисиите на СО2, но в краткосрочен план би трябвало да се насочим към втория стълб, една стратегия за автомобили, които са електрически или водородни или хибридни, които замърсяват много по-малко. Както виждате, възможностите са много. Правят се проучвания, извършват се анализи в тази сфера. continueremo По отношение на законодателството за малкия бизнес. Госпожа Ек ме попита за стандартите за електрическите коли. Това пропуснах, ще се върна на него. Ще предоставим мандат на стандартизационното ни звено, за да може да бъде развита до година един стандарт за системи за зареждане на електрически автомобили. Да, имаме нужда от общи стандарти и по отношение на хибридните електрическите автомобили, така че тези автомобили да се зареждат из целия Европейски съюз. Това е от основно значение за автомобилите, които пътуват извън граница. Това трябва да бъде налично, преди да започне масовото производство на такива автомобили. Искаме обаче всички производители да приемат един стандарт. Ще се опитаме да намерим най-добрия метод за установяването на този стандарт. По отношение на изследователските програми. Смятам, че нововведенията и научните изследвания могат да се използват като инструменти и така ще отговоря и на въпроса за нововведенията. Та, те са основни, основ, от основна значимост и затова комисията се фокусира върху тях и ще изготви съответното съобщение по отношение на нововведенията. Заедно с госпожа Магеган Куин ще работим в тази сфера, тъй като и нововведенията, научните изследвания върват ръка с ръка. Аз работя с моята дирекция по отношение на бъдещите финансови перспективи, а, но има определени разпоредби, които трябва да бъдат преразгледани по отношение на бюджета. би трябвало да се направят промени, които да насърчават развитието на промишлената политика. Промишлената политика е в сърцевината на документа Европа през 2020 година. Затова е необходим и политически ангажимент, за да се стигне до практически резултати. Ако искаме да имаме един конкурентен промишлен сектор в Европа, трябва да дадем възможност на нашите фирми да новаторстват – Новаторството, от друга страна, без научни изследвания е невъзможно. За това, за нас, това е приоритет. Не знам какво ще бъде общото въздействие, но моето желание е да увеличим бюджета на Европейския съюз за нововведение и научни изследвания. По отношение на конкурентноспособността, мнозина депутати се интересуваха от този въпрос. И трябва да се каже, че суровините са изключително важни. Много фирми изразиха безпокойство последните няколко седмици по този въпрос. Срещнах се с много предприемачи от различни сектори, които казват, че се притесняват, че имат определени съмнения, че са разтревожени. Трудно е да се сравняваме с това, което се случва извън Европейския съюз. Е, в определени сфери, в определени суровини има монопол. Заседанието в понеделник бе много полезно и тази тема бе повдигната и там. Имаше положителни сигнали, свързани с промишленото развитие, защото всички се съгласиха с това, че е важно да се развиват малките и средни предприятия и сектора на промишлеността. Както може да потвърди и вашия председател, заседанието в понеделник показва убедеността на всички експерти в промишления сектор в това. Всички заявяват, че това е основна част от стратегията Европа през 2020 година. Посланието с което се излезе, беше, че трябва да имаме една индустрия, която да се основава и на услугите, и на финансовия сектор. Но, от друга страна, тя трябва да бъде в а, равновесно състояние с малките и средни предприятия и услугите. Това не означава да свием сектора на услугите. Напротив, те са много важни. Няма как да заменим сектора на услугите с малки и средни предприятия и промишленост. Но искаме равновесно положение между двете и е, в никакъв случай да не се нанасят е, вреди на който иде от двата. Сега трябва да се справим с последствията от е, различни решения в миналото, които не са довели до положителни резултати. Зададах се и друг въпрос отново по темата суровини и то суровините в трети страни извън Европа. Казах, че в Адиса Беба ще има една среща с Африканския съюз е, Както знаете, в тези държави, където идват тези суровини, се случват а, определени процеси, които а, не можем да определя, определяме винаги като демократични. А, та, ще повдигна този въпрос в Адиса Беба и смятам, че можем да покажем, че европейците са заинтересовани в това да се развива една политика по отношение на Африка, която не е неоколониалистична, а една политика, която да развива политическата стабилност на африканските държави. Ние нямаме интерес там да има и корупция и така нататък, а за съжаление знаем, че там има корупция. Напротив, искаме точно обратното. Ние би трябвало да се съсред състезаваме във всички сектори на индустрията, включая добивните индустрии, на базата на качество, а не на базата на това, кой е дал по-висок подкуп. Имаме ноу-хау, имаме менеджери, имаме експерти, които работят в африканските държави, които обучават африканските работници. Така че това е един глобален подход към суровините, който трябва да покажем. Суровините са част от политическия план за развитието на Африка. Преди една година в Неапол организирах двудневен семинар, свързан с трансевропейските проекти с Африка. Тогава африканците казаха, трябва да бъдете по-видими в Африка, трябва да имате и политическо присъствие там. И ако искаме да строим, например, железопътна линия през пустинята, вие трябва да сте първите, които да минат по тази линия, за да видите какво се крие в пустинята, като имаха предвид суровините. Надявам се ние да присъстваме повече в Африка и да се съсредоточим върху конкурентоспособността си там. Надявам се също така да предприемем политически действия, така че да се опитаме да елиминираме корупцията. Говоря по този въпрос, защото той е изключително важен. Той е фундаментален за развитието на индустрията. Още нещо и ще се опитам да приключа с това. Ще направя едно предложение да се направи един списък с а, а, суровините, които са на изчерпване. По този начин може да разработим една стратегия за по-доброто използване на тези суровини. От друга страна, трябва да се съсредоточим върху научно-изследователската дейност, за да намерим необходимите заместници на тези изчерпващи се суровини подходът ни ще бъде да използваме вече съществуващи проучвания и, разбира се, да работим екологосъобразно. Когато говорим за добивните индустрии в Европейския съюз, винаги се грижим за околната среда, но не само в Европейския съюз. Това би трябвало да бъде принцип и за тези индустрии по света. По отношение на просрочените плащания, благодаря ви за въпроса. По отношение на директивата, във връзка с услугите, които се предоставят от бизнес към бизнес, зная, че имаше заседание на координаторите по този въпрос, постигна се някакво съгласие около компромис. Моето лично становище е, че компромисът е добър. И според мен важното е парламентът да работи по един много дипломатичен начин, за да убеди съвета, да се постигне един текст, който да бъде одобрен от съвета. Някои от депутатите вече го заявиха, ако съветът одобри този компромисен текст, аз не бих бил против. Всичко това, разбира се, трябва да бъде част от една обща стратегия. Както казах обаче най-доброто винаги пречи да намерим доброто. Така че трябва да се опитаме да намерим един среден път и да развиваме малките и средни предприятия най-вече. Ако се опитваме да постигнем някакви идеални решения, няма да се получи. Съветът ще е против, държавите членки могат да са против, така че нека да намерим едно компромисно решение. Работя с много евродепутати за постигане на едно такова съгласие, което ще даде а, възможност за одобрение на първо четене, за да може всички институции, парламента и комисията и съвета да изпратят един ясен сигнал към малките и средни предприятия в средата на тази криза. Тези услуги от бизнес към бизнес са част от стратегията. Разбира се, но е важен текста, който да бъде приемлив и за съвета. Ще говорим за това. Пак благодаря. Имаше и други въпроси. Мога да отговоря писменно, разбира се. Да, ще го направя писменно. Разбира се, аз съм на разположение на всички членове на тази комисия. Може да дойдете, когато искате при мен. Благодарим. Благодарим ви, господин комисар. Благодарим за изчерпателните отговори, че бяхте тук. И предложението за ограничената мобилност, която споменахте тук, което беше предложение дадено и в рамките на нашата комисия. Благодаря ви много. Уважаеми а, колеги, нека да продължим и а, да започнем с гласуването. darf Sie bitten, dass wir jetzt zügig... Е, нека по-експедитивно да преминем към гласуването. Надявам се, че координаторите следят за това е, да има определен брой гласуващи, за да не трябва да проверяваме всеки път. Преминаваме към първото гласуване. Първото гласуване по доклада на колегата по Димата. Тя първо иска да даде някои разяснения. Искам да я помоля съвсем накратко, защото трябва с крайна сметка да започнем с гласуването. Колегата по Димата. Най-напред искам да благодаря на всички и предимно докладчика в Сянка, които участваха в дискусията и които дадаха възможност да приключим преговорите за, по директивата за етикетиране на продуктите. Искам да привлека вниманието ви върху един момент – подчерта, повдигнала съм го и в експозето на мотивите. Това е последното споразумение по въпросите за етикетирането. Знаем, че споразумението предвижда максимално три енергийни класа А+++ в съответствие с член 10 или 4, член 4 и точка от преамбюла 2 директивата трябва да влезе в сила най-късно 2014 година. Обаче в случаите, в които трябва да се направи допълнително разграничение в етикетирането, т.е. не само А+++, преди 2014 година и промяната в директивата, смятам, че това трябва да бъде на тълкуването ни ще има повторно класиране и класификация. Очакваме комисията да потвърди при, преди гласуването в пленарна зала това тълкуване. Колегата Хасим, но без дебати. са. По време на триалога комисията ни каза устно, че тълкуването, което спомена, за което спомена госпожа Подимата е приемливо. Аз казах, че зелените могат да подкрепят този компромис, макар да не е идеален. Групата на зелените би искала писмено потвърждение на устното тълкуване от страна на комисията. Това тълкуване ще бъде потвърдено от комисията в пленарна зала. Исках да ви уведомя, че за нас това е условието, при което подкрепме това тълкуване. Господин Приза от името на комисията. Е, господин председател, искам да потвърдя тълкуването, дадено докладчика по димата. Ако има потребност от преразглеждане на класификацията преди промяната на рамковата директива, това може да стане отдолу нагоре. Ние ще видим под каква форма можем да потвърдим това в писмен вид и в пленарната зала. Ще видим кое е най-лесно не смятам, че това трябва да стане непременно в пленарната зала. Всъщност комисаря Отингер ще присъства там, но ще е, обсъдя с е, комисаря най-добрите начини да информираме парламента, че това е именно единственото възможно тълкуване. Благодаря по времето на този а, триалог, въпреки че седяхме часове наред, това е нещо, което не успяхме да обсъдим. И така гласуването по доклада по димата. Кой е за? Електронно гласуване? Чакайте. Трябва да гласуваме с електронните карти. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Резултатът? Резултатът е 51 Дим гласа за. А, кой е за а, доклада? Моля, гласувайте. Извинете, не става. Искате нещо да кажете ли? Уважаеми колеги, не може а, при всеки доклад, който гласуваме, да провеждаме дискусия. М Колегата Тикал. Благодаря, господин председател. Мисля, че това е много важно за намаляване на емисиите, особено в секторите, които не са обхванати от системата за търговия на емисии. По този начин ще дадем своя принос към зелената економика. Oh, моля, гласувайте. Една карта не функционира. Ще го вземем предвид. Край на гласуването. Петдесет и два гласа за плюс допълнителния глас, 53 гласа за. Поздравления! Преминавам към следващия доклад – на колегата Винклер. А, има и устно изменение. Моля тогава да ми окажете съдействие. 18-то изменение. Кой е за? Против? Въздържали се. Приема се. 19-то за. Против? Въздържали се. Приема се. Компромис изменение. Първо за. Против? Въздържали се. Приема се. 21 за Извинете, казва председателя, грешка. А, 21 е в компромиса, така че преминаваме към имко 1. А, за, против, въздържали се, приема се. 20 изменение за, против, Отхвърля се, но може би да проверим с, чрез електронно гласуване. Гласувайте. Още веднъж, моля гласувайте. Край на гласуването. Резултатът е такъв, че изменението се отхвърля. 22 изменение за, против, въздържали се. Отхвърля се. 23 за, против, въздържали се, отхвърля се. 24 за, против, въздържали се, отхвърля се. 25 за, против, въздържали се, приема се. 26 е обхванато. Компромисно изменение второ за, против, въздържали се, приема се. 31 изменение за,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 47 е оттеглено. Забравих да го спомена. Компромисно изменение 6. За, против. Въздържали се. Приема се. Компромисно изменение 7. За, против. Въздържали се. Приема се. Компромисни изменение 8. За, против. Въздържали се. Приема се. 66-то изменение. За, против. Въздържали се. Приема се. 68 за, против. Въздържали се. Приема се. Имко 5 за, против. Въздържали се. Приема се. Имко 10 за, против. Въздържали се. Приема се. 69 за, против. Въздържали се. Приема се. Компромисни изменение 9 за, против, въздържали се, приема се. 74-то за, против, въздържали се, приема се. 76-то за, против, въздържали се, отхвърля се. 75-то за, против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение 10 за, против, въздържали се, приема се. 78 за, против, въздържали се, отхвърля се. 79 за, против, въздържали се, отхвърля се. 80 отпада, 81 за, против, въздържали се, приема се. 82 за, против, въздържали се, отхвърля се. 83-то за, против, въздържали се, отхвърля се. 84-то за, против, въздържали се, отхвърля се. 85-то за, против, въздържали се, приема се. 86-то за, против, въздържали се, приема се. 87-то за, против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение 11 за, против, въздържали се, приема се. 91 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение 12 за, против, въздържали се, приема се. 95 за, против, въздържали се, отхвърля се. Разделно гласуване по 96-то изменение. Първа част за, против, въздържали се, приема се. По втората част за, против, въздържали се, отхвърля се. 98 за, против, въздържали се, приема се. 99 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 100 за, против, въздържали се, отхвърля се. 101. Устно изменение. Устно изменение. Гласувайте за, против, въздържали се. Приема се. Имко 2 за, против, въздържали се. Приема се 102 за, против, въздържали се, отхвърля се. Нека проверим по 102 изменение. Моля, гласувайте с електронните карти. Край на гласуването. Резултатът е... Резултатът показва, че изменението се приема. Приема се, извинете.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 По 15-то изменение има споразумение между всички групи, което означава, че не ни трябва разделно гласуване. Ще ви просветя текста. Неравномерно разпределение на ресурсите може да попречи на новаторство и считат, че политиката на Европейския съюз по суровините трябва да е насочена към основните предизвикателства, свързани с осигуряване на справедлив достъп. Това беше е, договорения текст. Кой е за устното изменение? Против? Въздържали се? Приема се. 16. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. 17. За? Против? въздържали се, приема се. Първо изменение за против, приема се. Второ за против, въздържали се, приема се. Трето за против, въздържали се, приема се. Гласуване по цялостния текст. Господин Хофа говори без микрофон. 103 при изменение 103 казахте, че отпада, но а, на какво основание? Възоснова на имко 2, защото то се покрива от имко 2. Две е, изменения по-горе. При имко 2, ако се приеме имко 2, 103 отпада. Аз се придържам към това искане от страна на докладчика. Гласуване по целия текст. Моля, гласувайте. От НП има един в повече. Край на гласуването. Резултатът е съвсем ясен и красноречив. Поздравление за докладчика. Сега преминаваме. Е, Козлодуи програм за колегин Хамс. Сега преминаваме към финансовата помощ от общността за извеждане от експлоатация на блок 1 до 4 на АЕЦ Козлодуи. Програма Козлодуи. Докладчик е Ребека Хармс. Да започваме. Пето изменение. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 32 за, против, въздържали се, приема се. 14 пада. Четиринайсет. За. Против. Въздържали се. Приема се. 31. Пада. 31, който е за. Пада. Стигаме до 30. За. Против. Въздържали се. Приема се. 8. Извинявайте, 6. Който е за? Устното изменение? Против? Въздържали се? Отхвърля се. 34. За. Против? Въздържали се? Приема се. 33. За. Против? Въздържали се? Приема се. 35. За. Против? въздържали се, приема се. 15 за, против, въздържали се, приема се. 4 за, против, въздържали се, приема се. 36 за, против, въздържали се, приема се. 16. Разделно гласуване. Първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, Въздържали се. Да проверим. Втора част на 16-то. Край на гласуването? Не. Още един път. Ще опитам още един път. 16, втора част. Гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 37. За. Пада. Тридесет и осем. на гласуване. Първата част. За. Против. Въздържали се. Приема се. Втора част. За. Против. Да проверим. Гласувайте. Край на гласуването. Отхвърли се. 17 за. Против въздържали се, приема се. 40 за, против, въздържали се, приема се. 39 за, против, въздържали се, приема се. 7 и 18 са идентични. За, против, въздържали се, приема се. 41 за, против, въздържали се, приема се. 42. Падам. Четиридесет и две. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 19. Разделно гласуване. Първа част. За. Против. Въздържали се. Приема се. Втора част за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 43. Отпада. 44. За. Против. Въздържали се. Приема се. 20 за. Против. Въздържали се. Приема се. Сега сложната част, номер 8. Гласуваме ли по него? Да, гласуваме 8. За. Против. Въздържали се. Приема се. Едно. Пада. 9. За. Против. Въздържали се. Приема се. Едно. За. Против въздържали се, приема. Отхвърля се, извинявайте, две за, против, въздържали се, приема се. Номер 10 за, против, въздържали се, приема се. 3 за, против, въздържали се, приема се. Следващото е в... Следващото пада. Забравих най-важното, казва председателят. Втори компромис. Не, извинявайте, компромис едно, който е за, против, въздържали се, приема се. Очудих се, че има компромисен компромис по този въпрос и така. 14 за, против, въздържали се. Втората част. Пада. Пет пада. Не. Гласуваме пето. Който е за? против, въздържали се, приема се 15 за, против, въздържали се, приема се 6 за, против, въздържали се, приема се. Втори компромис за, против, въздържали се, приема се. Компромис 3 за, против, въздържали се, приема се. Четвърти компромис за, против, приема се. Пети компромис за, Извинявайте, каза председателя. Забравих 25-то. И така, 25-то изменение. За. Против. Приема се. Сега пети компромис за. Против. Въздържали се. Приема се. 10 за. Против. Въздържали се. Приема се. 27 за. Против. Въздържали се. Приема се. 11 за. Против. Въздържали се. Приема се. 28 за, против, въздържали се, отхвърля се. Да проверим. 28. Гласувайте. And adopted. Gut, dass es 29 Zustimmung. Gegenstimmen. 29 за, против, въздържали се.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 Приема се. Поздравления за докладчика. Докладът е прият, но ситуацията не е лесна. Госпожа Харбс има думата. Благодаря, че ми дадохте думата. А, аз а, гласувах срещу собствения си доклад. На прави го с нежелание, тъй като дискусията по, диалог, по доклада беше много интересен. Той се занимава с неразрешения проблем за ядреното отпадъчно гориво в България. Лошото е, че няма финансиране за България, а, за да бъде изнес, изнесено това ядрено отпадъчно а, гориво в а, Русия. Това беше един необходимен дебат, който беше проведен Втората част на дебата се занима с това за какво ще се използват новите милиони, които са отпуснати на България, ако не се е, използват по предназначение за извеждането от експлоатация на ядрените реактори. Трябва да се изгради една мрежа от възобновяеми източници на енергия, от екологично чисти енергии. Исках да подчертая, че тези средства трябва да се инвестират в тази мрежа. Моля ви, в политическите групи да бъде изяснено дали това становище не би могло да бъде подкрепено и от други депутати. Благодаря ви. Благодаря, казва председателя. Благодаря за вашето оточнение. Можем да продължим. Сега или бихме могли. Точка 9. Междинен преглед на колегата Ремек. Той е докладчик. Колегата Ремек има думата. Ще ви благодаря. Ако тези, които не искат вече да слушат, поне да пазят тишина и да не пречат на другите, които искат да слушат. Който не се интересува този въпрос, моля тихо да напусне залата. Дами и господа, моля ви да напуснете е, залата тихо, за да можем да продължим с нашата дискусия. Ами и господа, започва дискусията по точка 9. Господин Ремек има думата. Благодаря, господин председател. Нямам кой знае какво да кажа по въпроса. Ние говорим за европейската система за спътникова навигация. Всичките ни конкуренти ускоряват дейността си, не само САЩ, но и страни като Китай, Индия и Русия. Можем да кажем, че Ханибал е пред портите, така че моят доклад има за цел да покаже какво сме направили и какво трябва да се направи, за да останем конкурентоспособни и независими и да постигаме успехи. Очевидно става дума за амбициозна и скъпоструваща програма. Много е трудно да се намери финансиране. Много е трудно да се намерят механизми за финансиране. Имаме трудни управленски структури. Не сме а, независими при изстрелването на спътниците. Освен това, цената на всички свързани услуги се повишават, а нашите конкуренти са по-ефективни. Всъщност те се движат много по-бързо и държавите, държавите членки все още не разполага с необходимата политическа сигурност. Според мен проектът е много важен и за това бих искал моят доклад да отразява становищата на политическите групи в парламента. Ето защо аз задавам повече въпроси, отколкото давам отговори. За мен вашите идеи са много важни. Впоследствие ще можете да внасяте изменения, тъй като целта ми е докладът да бъде приемлив за мнозинството. Ще изложа някои от стъпките, които са необходими, ако искаме да има европейска система за спътникова навигация. Благодарение на нея Европа ще остане в реслото на новите технологии. Тя ще осигурява, този проект ще осигурява нови работни места, ще повиши качеството на живот за европейските граждани. Систем, системната инфраструктура ще има значение за всички сектори в економиката. Така трябва да гледаме а, е, на нея. Не става дума само за един а, е, сектор. Аз а, е, търся всички възможни а, пътища за преодоляване на проблема. Благодаря ви. Колегата Хорзик а, има думата. Thank you. Um, first of all, I would like to thank Mr. Remick very much indeed. Благодаря. Благодаря ви за този работен документ. Много е ясен, аз смятам, че е много полезен по начина по който е изработен. Задавате ни въпроси в него. Част от тези въпроси са много важни. С господин Таяни тази сутрин говорихме по част от тях, макар че не мисля, че получихме конкретни отговори. Надявах се в дискусията днес да се опитаме да стигнем до малко повече отговори, но питам се дали трябва да задаваме изобщо въпроса за това, какво ще направи Ан Галилео, Галилей за нас като програма и правим ли достатъчно стриктен анализ. Вижда се, че Галилей няма търговска роля. Забавянето е толкова голямо, че сега се конкурира с различни други системи, част от които китайска и японски. Дори от технологична гледна точка той вече не е нагребен на вълната, точно поради тези забавяния. Та, той се превръща в един инфраструктурен проект на Европейския съюз, който ни дава а, спътникова, спътникови възможности. Ако го третираме обаче като инфраструктурен проект, то тогава трябва да попитаме, не трябва ли малко, позатягайки коланите в други области, да се вгледаме в резултатите, които има Галилей, защото тези пари могат да отидат и да бъдат вложени в други проекти. Има други въпроси, които пък не се споменават. Нещо като темата, с която, си, с която всички са запознати, но никой не иска да спомене пред останалите. Става дума за Криле и публично-частните партньорства – винаги ясно е било казвано, че това е не военен проект, един граждански проект. И това, което ме притеснява, че един вид, може би, тихо, мълком, приемаме, че той е приел, че той е загубил, извинете, част от своята полезност и това може би не е записано и в доклада. Има определени зони, в които би могъл да бъде използван Галилей, които се смятат за сиви зони между гражданските и военните, например, по отношение на сигурността. Така че ето един проект, който по пътя загуби част от първоначалните си намерения и се питам дали в Европейския съюз няма лица, които сега не искат да го попренасочат надам, на където е удобно. По отношение на системата на сигурността искам да направя а, две бележки. На първо място техническата сигурност. Поради природните бедствия, и това последните няколко седмици го усетихме, а, природата все още може да ни изненадва. И, както знаете, слънчевата радиация може дори да неутрализира сателити. Питам се дали хората, които разработват програмата, изобщо са се погрижили за това, има ли планове при евентуално такова въздействие. Ако се окажем зависими от тази система, би трябвало да знаем какви са рисковете за тази система и нейните ограничения. След това искам да говоря и за политическата намеса. Господин Таяни не отговори на въпроса ми, но по време на изслушването като кандидат той говори за ролята на Китай. Тя би трябвало да бъде наш партньор по Галилей. Но, на практика, Китай отказва да се премести от определени частоти на спектра, което пък пречи на системата Галилей. Това започна да се превръща в сериозен дипломатически проблем и бих искала да разбера какво се случва по въпроса. Има ли някакъв напредък от януари, когато беше изслучването на седне. Какви действия ще предприемем? Как ще се справим с този въпрос? Какво мисли административния орган по отношение на участието на Китай в този процес? И накрая, много е важно да има парламентарен контрол върху това в максимална степен. Много се радвам, че постигнахме компромисно споразумение и по този начин част от нашите членове станаха негласуващи членове на административния съвет. Но от друга страна Европейската комисия заяви, че иска да бъде по-активна в този процес. Така че бихме искали да получаваме предварително документите а, за тези заседания, защото ако си спомняте в миналото, нашите депутати на момента получаваха документите, нямаха възможност нито да ги анализират, нито на базата на тях да зададат съответните подходящи въпроси. Та за това е добре ние да можем да участваме по-активно, получавайки тези документи. Анализът ви е много полезен. Много ви благодаря. Благодаря за възможността да участваме в изготвянето на този доклад. Благодаря. Колега Гланте. Колегата Гланте има думата. Е, благодаря. Колегата Ремек е включил много интересни въпроси в своя доклад. Аз ще се изкажа съвсем накратко. Най-важният проблем е да се справим с финансирането, не само по отношение на Галилей, а и по отношение на други програми. Това, което ни беше представено преди няколко седмици, какви са възможностите да използваме този бюджет. Галилей, 14 сателита и други GPS системи. С тях може а, да си намерим пътя, докато караме автомобила, но едва ли нещо повече може да се направи с тези сателити. Но с тях а, не можем да извършваме спасителни операции. На второ място от колегата Хол също беше споменато, че преди няколко мин... години а, направихме а, опит а, да имаме преднина пред а, Китай, но колегите от Китай напредват по-бързо в разработването на технологии някои от елементите, от компонентите за управление на сателитите, които трябва да бъдат доставени от Китай, не се доставят, забавят се. Това е, е един проблем и ако Китай използва същите честоти, това вече ще стане проблем. Смятам, че е, въпросът, който беше зададен е важен и това, което спомена комисаря Таяни по отношение на Галилей и че трябва да се получи по-голям обем от информация. Трябва тази тема да бъде дискутирана публично трябва навременно да бъдем уведомявани за всички развития. Трябва да даваме нашето съгласие по общи и големи проблеми, което не е толкова просто. Благодаря колегата Брезина. Já е, bych také chtěl poděkovat panu kolegovi Remkovi, protože velice přehledným způsobem... E, na... Искам да благодаря на господин Ремек. Той направи едно ясно описание на всички проблеми, с които се сблъсква програмата Галилей. В голямата част на доклада аз мога да изреза съгласие. Искам обаче да повдигна няколко въпроса. Смятам, че трябва да продължим да изграждаме тази система. И смятам така, по-специално, защото има натрупани технологични познания. А собствеността върху тези познания е много важна. От друга страна, забравяме, като че ли, че независимостта от неевропейски системи е много важна за нас. Не бива да се забравя, че е възможно един ден да не разполагаме с а, тази технология, защото ще, тя ще бъде притежание на други и ще се използва за други цели. Намираме се и в определен момент, в който изчакваме един друг доклад. Този доклад трябва да бъде изготвен от Европейската комисия – така че моментът е по-специален и като че ли докато изчакваме документа на комисията, имаме възможност да проведем дискусии. Смятам, че системите за спътникова навигация ще бъдат изградени и докладът на господин Ремек ще ни даде необходимия импулс да се движим в правилната посока. Благодаря, казва председателя, колегата Ламперц. Благодаря. Искам да се извиня на господин Рамек, защото до сега не съм прочел доклада. Само няколко мисли. Uh, frankly speaking, if we are to the, if the... Ако, програма, ако по програмата трябваше да се вземе решение днес, щяхме да се откажем, тъй като сме закъснели и става дума за огромни инвестиции. Но аз не мисля, че ние можем да кажем, да, да, да прием, че започваме от нула. Нещата започнаха и не можем да се върнем назад. Така че трябва да използваме онова, с което разполагаме. Можем да кажем, че системата е излишна и да видим кои приложения могат да бъдат отделени от услугите, които се предлагат от конкурентите. От гледна точка на процесите, това ще бъде първата индустриална програма, която ще се управлява от Европейската комисия. За мен, аз гледам на тази програма от тази гледна точка – Имам чувството, че понякога Европейският парламент е последния защитник на общите европейски дейности в много области в тази област сме съюзници на комисията и трябва да демонстрираме, че програмата функционира. Ако, ако опитът тук е успешен, това ще бъде основата за бъдещи действия трябва да се погрижим така, защото от гледна точка на процеса нещата да не се объркат, защото ако комисията не може да се окаже неспособна да управлява програмата добре, ще се окажем в глупо положение. Ще се когато прочета доклада, ще направя а, по, повече забележки по същество. Аз мога да се присъединя към всички колеги. Аз мисля, че е важно да кажем, че когато става дума за толкова скъпо струващ проект, трябва да се постигне успех. Така че да вземем предвид цялата предистория. Да, бяха направени грешки в началото, когато се смяташе, че тази система може да бъде конкурентоспособна. и че ще бъде силен конкурент на американската система GPS. Мисля, че сега е, ние сме по, мислим по-реалистично. Колегите, които се изказаха в този смисъл, бяха прави. Ето защо смятам, че е необходимо да се погрижим това да не е само спътникова навигационна система. Да направим така, че тя може да се използва и за други цели. Например, разработването на научния капацитет, тъй като там ще участва сериозна част от инфраструктурата на Европа. Как да се възползваме от огромното количество информация, която ще се събира чрез такъв един проект. Така че трябва да обсъдим нещата открито и да потърсим начини за развиване на потенциала за много граждански приложения. Това би било достатъчно. Аз няма да отида до там да мисля за военни приложения, но системата има своето място в областта на гражданските приложения. Трябва да използваме максимално онзи потенциал, с който тя разполага. Толкова усилия са вложени в нея, че не можем да я изоставим. може би сме правили грешки в началото, но сега инфраструктурата е на лице, така че най-доброто би било да продължим и да съсредоточим своите усилия върху подкрепа за проекта. Нямаме альтернатива. Както казах, тръгнахме в погрешна посока в началото, но вече сме по средата на пътя разполагаме с европейски инструмент, който може да се използва по различни начини. Колегата Уди. Съвсем накратко, господин председател. Това е провал на частния сектор. А, пардон. Excusez-moi. Le... Проектът Галилео е провал на частния сектор, който спрямо бизнеса план оцен... направи преценка, че приходите няма да му покрият рисковите инвестиции. Аз е, мисля, че с оглед на трудностите, пред които сме изправени, комисията твърде много мълчи, комисарят ни успокои, имаме иници... доклад по собствена инициатива, който изразява становище на парламента, но комисията трябва да успокои парламента и гражданите, защото ако се провалим поради липса на финансиране, липса на обществени фондове, е, честоти е, едно и друго. Е, това ще бъде труден, тежък удар за Европа, която без друго преминава през труден момент проектът е важен не само от научна гледна точка. Ето защо комисията трябва да бъде пределно прозрачна по този проект, който е изключително важен за а, доверието в Европейския парламент, като, в Европейския съюз, като способен да осъществява големи проекти. Аз също искам а, да се включа с коментар от моя страна. Беше споменато, че това е един от малкото европейски проекти. Трябва да го вземем преди и това. Ако този проект се увенчае с на успех, въпросът е дали ще съберем смело за друг такъв голям проект. От друга страна, отбелязане напредък. Ние започнахме от самото начало стои въпросът с ам, етапа, който сме постигнали сега и с проблемите, които имаме, как ще подходим а, за напред. Ето защо въпросът ми към комисията. Дали трябва да бъдат създадени нови сателити, кога, колко, ам, как стои въпросът с финансирането. Положението е тежко, но въпреки всичко, ако е, трябва да се окаже съдействие, трябва да сме наясно с е, ситуацията, що се отнася е, до, до ракетите. Как стои въпросът с тях? Този въпрос не е за пренебрегване. Ако е възможно, нека комисията да се опита да отговори на двата въпроса. А, иначе трябва да помислим а, дали не трябва да намерим време и спокойно да обсъдим този въпрос. Ангелика Ниблер има думата. Благодаря, господин председателю. Съжалявам, че включвам толкова късно в а, дискусията, но а, това, което вие казахте, ми даде повод да се включа. Това, което казвате е много важно, това, което и колегата Дих подчерта. За нас в парламента е от изключително голямо значение да изпратим един ясен сигнал, че Галилей не е само един такъв малък и незначителен проект. Ако не а, успеем тук в Европа да имаме собствена, независима инфраструктура, то в международен мащаб ще имаме много незначителен шанс да бъдем възприяти. Добре да имаме нашата, евро, наша европейска навигационна система, такава каквато китайците е, доизграждат, такава каквато американците имат, такава каквато и руснаците имат. Трябва, ако искаме е, да доизградим нашето реноме, ние трябва да се справим с осъществяването на този проект. Господин председателю, въпросът, който формулирахте вие, е също е, изключително важен, а именно, че трябва нещата да вървят на оперативно ниво и да се предвижват напред. Разбира се, и други проекти имат нужда от подкрепа, и так, за да може Галилей да бъде една дългосрочна и е, успешна инициатива. От страна на комисията а, малко спонтанно трябва да отговоря сега. Господин Рут, който трябваше да е тук на моето място, не можа да влезе, защото си забр... беше забравил пропуска. Знаем къде е той. Да, тук е пълен цирк. Представителя на комисията не може да влезе, защото няма пропуск. Аз нещо не разбирам какво се случва тук. Въпреки това, ние ще можем да отговорим на вашите въпроси. Аз съм Бернат Шниткер, работя в рамките на програмата Галилей. Някои от вас ме познават до известна степен. Уважаеми колеги, благодаря от името на комисията, че имам възможност да взема тук участие в този дебат. Някои от изказванията бяха по определени теми и те са свързани с взимането на едно основно решение, как ще изглежда бъдещето на Галилей и как трябва да бъде продължена тази програма, ако въобще се вземе такова решение. Този въпрос а, трябваше да си го зададем преди 2-3 години, когато се решаваше а, финансирането на а, първата а, фаза, фазата с, а, свързана с разработването на програмата. А, но а, трябва да си зададем въпроса как искаме да продължим по-нататък в крайна сметка. А, 3,4 милиарда евро са необходими и ам, дали са необходими 4, 7 или 13 години за ам, заместването на сателитите, които функционират сега. Толкова много пари нямаме. Промишлеността очаква един ясен сигнал от нас, а, именно, че Европа има волята и желанието дългосрочно да финансира тази програма. А, дългосрочно значи в рамките на следващата, следващите 7 е, години да се направят тези инвестиции, които ще извлекат извлекат максимума от този проект. Ако мога да се позова на доклада на господин Ремек и на дискусията, която беше проведена, в тази връзка искам да кажа следното. Има подробно, подробно са включени много аспекти в този доклад, но една тема, която трябва да бъде допълнена, са економическите ползи. Искам да се позова на казаното госпожа Хол. Действително, пред нас стои въпросът. В сравнение с други предвидени разходи, в сравнение с други програми, какво е къде е мястото на Галилей? Това са въпроси, с които трябва да се занимаем. В рамките на комисията вече се занимахме с тях. Господин Таяни подчерта, че а, той е готов а, също да участва в разрешаването на проблема, свързан с економическите ползи. А, бяха изготвени а, проучвания. Според нас, Галилей не трябва да бъде разглеждан като един допълнителен финансов проблем, а това трябва да се вижда, А Галилей е един кос за Европейския съюз. Един кос, който ще доведе до по-голям растеж. Галилей не означава пропилени на вятъра пари. Той ще доведе до повече растеж, до по-голяма заетост и до повече нематериални облаги. Надявам се, че ние съвместно с господин Ремък ще можем да докажем, че Галилей е от голяма полза за Европейския съюз. Относно економическите ползи бяха включени аргументи, които бяха изпоменати в тази дискусия. Трябва да докажем, че Европа е в състояние да осъществи един такъв сложен проект. Госпожа Хол каза сутринта, че тук не става въпрос за най-новите и модерни технологии в някои сектори. това съвсем не е така. Но, що се отнася до големината и сложността на проекта, това е един а, проект, който може да бъде осъществен в много малко страни в а, света. Ето защо Европейския съюз трябва да докаже, че може да се справи с един такъв а, сложен а, проект. Друг стратегически въпрос е дали а, искаме да подпомогнем а, банковото а, дело, информационните а, технологии. Този аспект също може да бъде включен в становището на господин Ремек. В доклада на господин Ремек са засегнати и други важни теми, но за съжаление нямаме толкова време да ги обсъдим. Благодаря, казва председателя. Придадам дам думата на господин Ремек, искам да спомена още нещо. Има кръгове, в които може да се обсъжда този въпрос. Искам да ви помоля още веднъж дали не можем да проведем още една дискусия с представител на комисията, който е експерт в тази област. Може и тук в рамките на комисията да го включим като точка от дневния ред. Например, в рамките на половина или един час да обсъдим в подробности този въпрос, да получим няколко, а, някои данни да получим превод на важните документи. Или в началото, или в края на някои от нашите заседания. Искам да ви помоля да направим една такава е, дискусия. Това е много важна тема. Това е много важен политически проект. Нека да използваме доклада на господин Ремен като повод да организираме една дискусия в следващите няколко седмици. Е, въпросите, които бяха повдигнати тук, е, допълнително и е, други предложения от колегите и да поканим колегата от комисията, който е експерт в тази област. Знам, че е трудно, но смятам, че вие ще получите подкрепата и на парламента. Колегата Хол. Much, Благодаря. Европейската комисия даде част от отговорите по някои въпроси, все пак не отговори на други. По-специално сигурността на системата ме интересува във връзка с природни бедствия. Също така и по въпроса за Китай бих искала да разбера нещо. Комисията не отговори на този въпрос, както и господин комисаря не отговори. Разбирам, че експертът от комисията не е тук и ще бъде трудно да ни се даде някаква информация, но би ли било възможно поне да кажете нещо за Китай? Там отговорът е по еднозначен или да или не. Е, би било много полезно, ако разберем сега какво се случва по този въпрос. Also mittlerweile ist die Karte eingetroffen und damit auch der Vertreter. Картата явно пропуска на представителя вече е тук и той, той вече е тук, но все пак може да се включите с кратки отговори. По време на триалога също установихме, че влизането в Европейския парламент е голямо предизвикателство, ако човек не си носи пропуска, но се надявам бъдеще това да ми е пица на ухото. Бернард, доколкото разбирам, отговорил на част от въпросите ви. Питате за Китай по-конкретно. Преди да ви отговоря обаче, искам а, да отговоря положително на вашето искане, господин председател. Да, ние сме съгласни. Разбира се, че искаме вашите въпроси да получат отговор. Би ни било полезно, разбира се, ако може секретариатът по някакъв начин да групира част от въпросите на депутатите, за да можем да се подготвяме предварително и тогава и диалогът ще бъде по-полезен за двете страни. А, но с удоволствие ще работим по този въпрос с вас. Сега по отношение на Китай. Първо по отношение на честотите. По този въпрос всички, които използват е, наземни или космически системи, трябва да се координират е, по отношение на ползването на тези частоти. Това е нещо, коя, което тече постоянно, не се прави веднъж и след това въпросът е решен. Не. А, е, някои от системите променят своето предназначение, има нови технологии, които навлизат на пазара, съответно трябва да им се намери място в тези частоти и никой не би искал да пречи на другите да се развиват, но, от друга страна, е необходимо човек все пак да а, взема някои мерки, за да сме сигурни, че системите работят. Да, това е процес, който тече постоянно. В конкретния случай, освен, че искаме да сме сигурни, че няма намеса в системата, има още един въпрос, който е свързан с използването на държавните сигнали или правителствените сигнали. Нашия сигнал PRS има нужда а, от защита поради съответните е, въпроси, свързани с сигурността. В ООН се обсъжда тези въпроси и Международния далекосъобщителен съюз. имаме с САЩ, с Китай, с Русия такива разговори, с Япония и с Индия. Приключихме преговорите успешно с САЩ. Те продължават по определени приложения към споразумението, където се изписват всички технически спецификации. Водим същите разговори и с Китай, за да можем да защитим сигнала PRS. Положението там е трудно и сложно. Както знаете, господин Барозо писа на министър-председателя на Китай, има положителен отговор, така че се работи по разрешаване на проблема. Преди срещата през лятото ще имат други технически срещи. Въпросът обаче си остава сложен и по-специално поради факта, че системите напредват и двете страни по отношение на обществените поръчки. Това беше проблем и в миналото. И ако искаме някаква промена в инфраструктурата и от двете страни това ще означава големи средства. Следователно и двете страни не са много склонни да правят големи компромиси, тъй като това би довело до големи разходи. Има изход, разбира се. Дали сме на колегите от Китай различни възможности за това как да се излезе от това положение и Бихме искали бързо да напреднем по този въпрос, тъй като Галилея е още на ранен етап и може да се предприемат своевременни действия. Ако обаче към края на годината няма такъв напредък, тогава ще ми помислим дали а, нещата не са се усложнили прекомерно. И в крайна сметка инженерите трябва да седнат заедно и да решат проблема. Но, за да стане това, трябва да има политическа воля и съответните указания това да стане. Затова председателят Баросо писа на китайския министър-председател, за да може да тръгне по веригата политическата воля. Положението в Китай е по-сложно, защото онези, които ръководят системата в Китай, са всъщност PLA, армията за, Народната армия за освобождение, е и влиянието върху тях от страна на правителството е доста ограничено. Ние контактуваме с Министерство на транспорта и като че ли то има проблеми с организацията. И за това писахме на ниво министр-председател. Ето това е по въпроса за Китай. Ако имате други въпроси и искате да отговоря днес, аз съм готов. Е, Ангелика Нипла wollte noch kurz. Ангелика искаше да вземе думата. Не, не иска вече. Давам думата на колегата Ремек, ако иска да вземе думата. Е, е, дякую, пане председо. Асиф. Благодаря, господин председател. Няма да мога да отговоря на всички въпроси сега. Аз не разполагам с е, информация и затова мога да отговоря само на някои от въпросите. Направиха се няколко предложения. Едно от тях е да се проведе нарочна среща между членовете на нашата комисия, но което да участват и представители на други комисии. Мога да подкрепя тази идея. Готов съм с моя екип да организирам подобна среща и да подготвя някои от въпросите. Аз съм за такава среща, определено. По-нататък. Оценявам казаното от госпожа Ниблер. Харе одобрявам нейните а, доводи за Галилео. А, проведах среща с, представител на американската система GPS, Не е официална среща, затова не мога да а, споделям подробности, но зададах а, въпрос Смятате ли, че има че технически възможно да има глобална а, система за спътникова навигация. Техни... Технически възможно ли е това? Те казаха, да, възможно е. Попитах а, какви са пречките. Тогава ми казаха, не е възможно да се споделят равнища с всички партньори. Бяха споменати а, Русия и а, Китай. Европейски съюз не беше споменат, но от отношението стана ясно в Русия, Китай и си изграждат свои системи. А, това е нова технология която трябва да бъде адаптирана към тази ситуация. Тя трябва да бъде актуализирана. И е в интерес на тези страни да разполагат с такива системи. А, те са много важни от гледна точка на сигурността и това е основният проблем на много от страните. Можем да се съсредоточим върху природните явления и да си осигурим защ... някаква защита срещу тях. Според мен трябва да се изгради една инфраструктура, чието разходи да бъдат устойчиви. С американс тунелът струваше 4,5 милиарда, милиарда. Аз не съм тунела, аз не съм против тунела, но ние всъщност искаме повече за първия етап. Така че трябва да решим какво искаме. Трябва да вземем решение. Проектът Галилео ще струва много пари на Чешката република, но Чешката република беше готова да плати. to musíme stát a musíme ten jasný politický signál e, vyslat. Ale e, je... Ние трябва да, е, да разговаряме ясно и открито Съгласен съм с онези, които му казват подкрепа за идеята, така че да, трябва да анализираме проблема, трябва да търсим решения и да убедим. И съм убеден, че днешният дебат даде възможност нещата малко да се поизяснят. Благодаря ви сърдечно. Както се оговорихме, политическите групи имат възможност през следващите 2-3 дни да формулират въпросите си, да ги спратят на секретарията и след това от секретарията те ще бъдат пренасочени към комисията. И така, в рамките на някой дневен ред, на някое наше заседание, ще включим този въпрос като точка от дневния ред. Ако не можете или не искате, ще го оставим има смисъл само ако работим конкретно по този въпрос. Има голяма готовност да бъде подкрепено това предложение. Колегата Уеди. Нека да има нещо ясно с комисията. Казаха ни, че има политическа воля. Извинявайте много, обаче политическата воля беше показана с комисария Баро. Ни беше много трудно да постигнем политически компромис, за да се финансират първите 3 милиарда. Ама не ни казвайте, че ни трябва политическа воля. Ние, това, от което имаме нужда, е знанията на инженерите да ни докажат, че не сме че не сме изправени пред задънена улица. Много е опасно, ако проекта се провали. Не е проблем, проблемът не е политическата воля, проблемът е в техническата експертиза и а, в а, е, нейното изпълнение на практика. Така приключваме с тази точка. Преминаваме към следващата а, точка. Разглеждане на проекто становището, свързано с стандарти за емисиите от нови леки търговски превозни средства. Искам да спомена, че срокът за измененията е до 4 май, 12 часа на обяд. Сега колегата Ланген има думата, за да ни въведе в темата. Благодаря, господин председателю. Срока за измененията беше определен, но аз въпреки всичко искам да ви помоля да се удължи до края на следващата седмица. Имаме толкова много неща да правим. Трябва да наваксаме с гласуването, което не беше проведено в Страсбург. И искам да помоля колегите да имат възможност да внесат измененията си до 7 май. На 10 май да бъдат дадени измененията за превод, тъй като втората дискусия е предвидена за 31 май, така че да, в рамките на 3 седмици да получим превода на измененията. Аз самият искам да внеса някои изменения, имам нужда от повече време. На второ място, вие знаете, че ръководещата комисия е Комисията по околна среда. Колегата Калнан е докладчик и ние работим съвместно. На второ място предложенията от, ръко... от водещата комисия са а, представени. Те са в същ, следват същата а, линия, същата а, посока, а, свързана с леки търговски превозни средства от клас N1. Те разширяват малко приложното поле. Някои организации подкрепиха някои от становища на комисията са изготвени в рамките на стария договор от Ница. Ето защо трябва да се актуализират нещата, като си има предвид договора от Лисабон. Вече не, не е в сила 175 член, а трябва да се има предвид 291 член и членът свързан с вътрешния пазар, номер 140. Трябва да се включат мерки а, за доизграждане на вътрешния пазар. Това трябва да се използва като основа. Относно преамбюла, има неща, които въобще не ми харесват ограничаването на скоростта чрез вграждането на регулатори на скоростта. Провежда се един дебат, който гласи, че може да се спаси климата, като се ограничи скоростта. Това е един дебат, който се проведе не само в Копенхаген. Видяхме какво се случи с блокиране на въздушното пространство и след това блокиране от 5 дни учените установиха, че няма значително намаляване на емисия от въглероден двуокис. Прилагането на регламента от една страна какви трябва да са пределните стойности. Пределните стойности, които са предложени са 135 грама до 2020 Е, това значи 40 грама повече. Е, целта беше 175 грама срещу 125 грама за леките автомобили. Разпоредбите бях за леките автомобили, получиха подкрепа от голямо мнозинство. 175 за леките търговски автомобили. Друг проблем е въвеждането в сила на тези стойности от 2018 е срока. При дългосрочните цели 150 от страна на е, комисията има засилване на стойностите, които се отнасят до лекотоварните автомобили, отколкото за леките автомобили световен мащаб има стойност, която въжи за всички тежкотоварни автомобили. Трябва да имаме предвид, че леките товарни превозни средства са в услуга на много малки и средни предприятия. По, по отношение на частните леки автомобили виждаме, че а, такива изисквания има от години, те се спазват и накрая те постигат а, своята цел – не трябва а, да ускъпяваме живота на малките и средни предприятия, без да сме сигурни, че целите, които залагаме, ще доведат до намаляване на въглеродния а, двуокис. Стъпките от 2018 ще бъдат а, постигнати през, изпълнени през 2025 година. Това може да се промени, но едно удължаване на срока е необходимо сега сме 2010, преди 2011 няма да имаме окончателно решение. Така че трябва да определим ритъма, с който ще бъдат въвеждани тези цели по отношение на многоетапно произведените моторни превозни средства. Има а, фирми, които произвеждат само шаситата, други, които а, сглобяват цялата кола, други, които произвеждат а, двигателя. Първоначално комисията искаше да, да а, предостъпи отговорността на производителите на автомобили, но а, този метод няма да функционира. Ето защо ще се предложи част от задълженията за ограничаване на въглеродни емисии да бъде в ръцете на производителите на карусери. Относно санкциите. Комисията прие основния модел за разработване на леките автомобили. И така, санкциите са 120 евро за частните 120 е, евро, за леките МПС 95 евро. Въпросът с суперкредитите. Много скромни са предложенията от страна на комисията. Искам тези предложения да бъдат по-взискателни. Има изключения за производители, които дребни производители на, на леки автомобили. а именно тези, които произвеждат леки търговски превозни средства, за тях да има по-облегчен режим. Трябва да има усредняване при постигането на тези цели и стойности. Ако нека кажа нещо относно изготвеният текста в комисията. 150 грама като дългосрочна цел е заложена до 2011. От 2015 е ограничаване на скоростта. Ограничаването е до 150 км в час. Говореше се и за лекция търговски превозни средства и а, тяхното разработване с, с цел намаляване на емисии на въглероден двуокис, както и ограничаването на санкциите в рамките на 95 евро. Тенденцията е същата, но ам, с по-кратки преходни периоди и срокове. Ето защо моля колегите интензивно да се занимаят с този въпрос, да проучат предложенията от наша страна, така че да можем да ги а, обсъдим. Следващите, които ще вземат думата са докладчиците в сянката, в сянка, господин Пер. Ах да, excuse me. Don't see him. I've looked to the left. Pirillo. Signor Presidente, colleghi, il progetto di parere господин председател, колеги. Проектостановището на господин Ланген съдържа идеи, с които съм съгласен, като санкциите за превишаване на лимитите в емисиите. Съгласен съм с санкцията от 95 евро на грам при превишаване на стойностите. Не разбираме защо комисията иска да промени това. В сравнение с леките коли, съгласен съм с девето изменение, където се говори за 2025 година за средни количества емисии 140 грама в 135, както е предложено, е трудно постижимо. Също така бих искал да привлека вашето внимание върху факта, че леките търговски автомобили не произвеждат повече емисии или защото са с дизелови мотори, е, чието емисии са по- малко и второ, защото от аеродинамична гледна точка те са изградени така, че да не, че да не произвеждат емисии. Тяхната, техният дизайн води до аеродинамична ефективност. Също така трябва да имаме предвид факта, че става дума за търговски парк. И а, търговските автомобили имат жизнен цикъл от около 10 години а, и производственият цикъл е по-дълъг. Разбира се, научно-развойната дейност трябва да продължи, за да могат да се намалят емисиите. И аз мисля, че ето тук трябва да насочи своите усилия в автомобилостроенето. Той трябва да инвести... Тя... То трябва да инвестира повече, но е вярно, че изследователската дейност отнема време. Тоест, трябва да примирим времето, производствения цикъл, инвестициите и не смятам, че днес не можем да направим предложения без необходимите проучвания на въздействието. И ако проведем своите проучвания, както така може да се окаже, че заложните цели ще са по-различни. Не съм съгласен с изменение 16 от господин Ланген. Намаляване с 5 грама годишно до достигане на целта до 140 грама през 2025 година. Да, това е постепенно намаляване, но не смятам, че е възможно да имаме такова намаление всяка година. производството на нов лек търговски автомобил отнема 5 години. Благодаря, госпожа Хол. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на господин Ланген за доклада. Мисля, че съм малко по-оптимистично настроена за автомобилостроенето от господин Ланген. Мисля, че ние научихме много от е, изиз нормите за CO2 в леките автомобили. Едно от нещата, които научихме, че сектора е много издръжлив и солиден и се очудваме от скоростта, с която може да се адаптира. Това следва да се приветства. И мисля, че трябва да насърчаваме този процес. И за разлика от господин Ланген, аз смятам, че можем и трябва да предложим дългосрочни цели за 2020 година до 125 грама, въпреки че автомобилостроенето се оказа много адаптивно се опитвам да се слушам в казаното от тази индустрия, а именно, че те имат нужда от сигурност, за да могат да направят своите планове. Така че ние трябва да предложим амбициозни, но ясни цели за 2020 година. Не на последно място трябва да помислим за огромната тежест, която ще създадем ако допуснем повече а, търговски а, превозни средства, които използват повече гориво. Аз смятам, че по никакъв начин не трябва да допуснем автомобили, а, които не са економични от гледна точка на, на консумацията на гориво. Също така, не съм съгласна с господин Ланген за ограничаването на скоростта. Точното количество CO2, което се пести, не, не може лесно да се изчисли, но никой не оспорва, че по-низката скорост означава по-малко CO2. Мисля, че това е разумен подход – е, да не говорим за, е, без, за безопасността. Аз съм е, фен на електрическите автомобили, не на последно място, защото се произвеждат в Северо-Источна Англия. Приветствам въвеждането на суперкредити, но смятам, че това не бива да доведе до непредвидени последици. Ако се стимулират електрическите автомобили, може да се окаже, че е, автомобили с е, ниски емисии, е, които дават възможности за суперкредит, в крайна сметка тези производители могат да произвеждат голям брой автомобили с голямо количество емисии и да нямат мотиви да решат този въпрос. Така че нека да огледаме структурата на а, санкциите. Можем да упростим тази структура. Според мен в предложението на комисията тя е доста осложнена. Освен това да видим как да балансираме е, евентуалните вредни ефекти на суперкредитите и на последно място по въпроса за готовите автомобили. Не смятам, че е справедливо да държим отговорни производителите за това, е, за това, което случва след продажбата на шасито. Ето защо комисията трябва да представи е, предложение за корпуса на автомобилите и за това как е, да се преработват и как да се борави с тях. Благодаря. Колегата Хармс. <laughs> Благодаря, господин председател. Аз бях изненадена от доклада, защото не съм се запознавала с него. Смятам, че всички си спомняме за дискусията, свързан с предложението за намаляване на въглеродни, емисии на въглероден двуокис при леките автомобили. Първомишлеността а, беше доволна. Това беше едно компромисно а, решение. И а, компромисното решение беше решението на комисията да бъде отложено и отслабено. След като приключихме с а, триалога, това беше по времето на разразяването на економическата криза. И много концерни започнаха да рекламират своите екологично чисти автомобили. В а, Германия имаше реклами, публикувани в най-скъпите вестници. И и никой от автомобилните производители не искаше да падне под тази стойност от 120 грама. Аз готова да участвам още веднъж в тези игрички. Не смятам, че в момента имаме повод да се опасяваме, че Greenpeace изготвя тези предписания, а се опасяваме, че ще се осъществи отново този сценарий, който имахме при личните превозни средства. По отношение на вашия доклад, вие предлагате средносрочните цели за леките търговски превозни средства да влязат по-късно в сила. Това означава, че цялостното изпълнение на една слаба цел, която ще влезе в сила след 11 години, 11 години след като ние сме взели решение, смятам, че такива срокове за такива разпоредби е абсурдно. Това, което предлагате, не е нищо ново по отношение на повишаването на ефективността. В този смисъл нямаме нужда от никакво регулиране. Целта, свързана с Цел, целите са свързани с изпълнението им до 2020 година. Те се отдалечават от това, което беше предложено от комисията. Вие искате 140 грама да бъдат постигнати като цел до 2025 година, което би означавало, че леките търговски превозни средства ще поемат половината от това, което трябва да поемат леките превозни средства до 2020. Това също е едно слабо място. Не мисля, че това е добро амбициозно предложение, което ще допринесе за нови иновативни проекти в промишлеността. Относно санкци... санкциите – това е известен и познат дебат. Санкциите имат смисъл само когато санкциите са по-скъпи, отколкото прилагането на ефективни иновативни мерки. Точно към тези принципи се придържа комисията при изготвянето на нейното предложение. Ето защо вие може би не вярвате, господин Ланген, на данните от, дадени от комисията, но е добре да се вслушате в тях, отколкото да предлагате прекалено високи санкции. А, като имаме предвид, че има и корупция в промишлеността. За промишлеността като цяло в Европа ще е добре, ако регулирането носи след себе си и иновации ситуацията няма да се подобри, ако автомобилните производители не разработват по-добри и модерни технологии за изразходване на по-малко количество гориво. За тях е добре, когато, за всички добре, когато един автомобил изразходва по-малко гориво, като имаме предвид, че цените на горивата се увеличават. В момента а, няма голям интерес от а, страна на обществеността по този въпрос. Интереса намаля още повече след срещата в Копенхаген. Благодаря ви. Děkuji, pane předsedo. Já již v první debatě, eh, která proběhla o tom, na toto téma, jsem mnohem s panem Langenem. Благодаря. Това е първият размяна на становища и съм съгласен с голямата част от въпросите, които бяха засегнати. Трябва да разглеждаме сериозни анализи на въпросите, преди да излизаме с регламентация. Това е важен сектор. Всички оператори там изключително се вълнуват от себестойността. Обемите, които биват превозвани от съответния превозвач, са изключително важни в сравнение с цената, която се плаща за тях. А, искам да говоря за срока за въвеждане на определените ограничения. Тези норми ще окажат въздействие върху различните дружества, предприемачи и защо цялата економика може да бъде засегната, така че не бива да пресилваме нещата и да ги превръщаме в трус за цялата економика. По отношение на малките и средни предприятия, за тях цената на транспорт е основно перо. И е по-добре за тях да си купят едно МПС, което потребява по-малко гориво. Затова си мисля, че би трябвало да използваме такъв тип стимули, а не да ги натоварваме с административна тежест. От друга страна, не може да налагаме постоянно наказания, свързани с вида МПС, дали то е търговско превозно средство или не. Според мен би било по-полезно да имаме единна административна система. И в случая не става дума за това дали една група превозни средства отговаря на определен стандарт или не. Аз мисля, че трябва да говорим за обеми, усреднени стоености Например, 120 хиляди, 130 хиляди и различните видове МПС, които се произвеждат. Съгласен съм с господин Ланген, че е важно да се замислим за това, как постепенно ще намаляваме процента на емисиите. Много се надяваме, разбира се, технологиите да изпреварят нашите предвиждания. Това би било положителен развой на нещата, но от друга страна не бива да забравяме, че суровините в бъдеще ще повишават постоянно своята цена. Така че натискът от повишаването на цените на суровините, включая и нефта, ще бъде един от факторите, който ще окаже своето въздействие върху автомобилостроителите. Благодаря, казва председателя. Колегата Еншо. Aș vrea să mulțumesc în primul domnul Langen pentru elaborarea acestui proiect de aviz și așa... Благодаря за представения доклад. Както всички знаем, леките автомобили са значителен дял от автомобилния парк в Европа. И мисля, че трябва да се стремим към целта 20% след 2020 година. Само, че една, един твърде детайлен регламент изисква твърде а, твърде голям натиск върху пазара, който без друго изпитва трудностите на економиката. Това ще бъде особено трудно и за малките и средни предприятия. Да не забравяме, че тези предприятия имат добавена стойност, защото това, те, са, те са част от средствата за производство за малките и средни производство. Съгласен съм с факта, че трябва трябва да отложим датата за е, влизане в сила на ограниченията, за да могат стопанските субекти да адаптират своята технология и производствени линии. Ето защо смятам, че целта 135 грама е, не е реалистична и целта 145 грама е според мен е, по-адекватна. Не съм съгласен с колегата, който говори преди мен. Не съм съгласен с идеята за намаляване 5 грама годишно, тъй като предприятията не могат да адаптират толкова бързо своята технология. Смятам, че не е реалистично. Съгласен съм обаче с целите в дългосрочен план. Сега трябва да говорим повече за финансови санкции и за това за какво ще се използват получените от санкциите средства. Трябва да направим някои промени, за да достигнем целите, но да, но да не повишаваме цената за гражданите да не забравяме тази идея в нашите размисли. Колега Гроте. Колегата Гроте, благодаря господин председател. В момента имам едно дежаво, свързано с дискусии а, преди прием, приемането на регламент, свързан отново с а, намаляването на въглеродния двуокис. Не смятам, че трябва да се удължава срока. Не беше необходимо и при въвеждането на мерките за евро 5 и евро 6. Тези мерки трябва да са неутрални по отношение на разходите, за да не доведат до изкривяване на конкурентоспособността на пазара. Не смятам, че е необходимо да се удължават срокове. За разлика от леките превозни средства, беше споменато, че ам, хора, които искат да си купят лекотоварен автомобил, нямат избор, за разлика а, при частните леки превозни средства. За разлика от законодателство за автомобилостроенето, не виждам защо санкциите трябва да са по-високи. Както и при законодателството за МПС-тата, трябва да има същите по размер санкции така че автомобилопроизводителите да могат да инвестират в нови технологии. Имаме затруднения с цикъла на изпробване – Трябва да има гаранция, че а, това ограничаване на скоростта ще бъде взето в предвид, ще бъде изчислено. А, има изменения а, от а, колеги, които а, предлагат ограничаване на скоростта да е 20, 120 км в час. Но тези ограничения трябва да имат количествено измерение. Но не може колите да ам, излязат от а, завода в а, окончателен вид, след това да бъдат до. Ам, да бъдат а, монтирани допълнително отделни части в а, тях. По отношение на дългосрочната цел 175 5 грама. Краткосрочната цел, тя е посто... постижима до 2014. Дългосрочната цел. Това, тази цел а, носи след себе си а, изработването на нови технологии. Тази цел 135 грама не може да бъде постигната, но ние все пак имаме време до 2025 година. Дори при леките автомобили имаме една дългосрочна цел. Господин Ланген каза, че той също иска да има дългосрочна цел. Тук има проблем относно срока и относно поетапното изпълнение на тези цели. Как ще бъде постигната целта 135 грама до 2025? Ако смекчим това законодателство, то в бъдеще няма да сме конкурентоспособни на пазара. Ето защо трябва да се придържам към предложението на комисията. Критиката ми към тяхното предложение е свързано с санкциите. Имаме нужда от конкретни разпоредби. Не може цялата отговорност да остане в ръцете на производителите, както и при законодателство на Саркони. предложението трябва да е строго, но реалистично. Не трябва да има отклонения от целите. Не си правим услуга по този начин, но може би господин Ланген има друго мнение. Както и при законодателството на Саркони, трябва да подходим амбициозно. Суперкредитите трябва да се запазят. Аз говорих тук за един скок в областта на технологиите. Имаме нужда от нови технологии. Не трябва да съдължаваме производителите да използват определен вид технологии. Трябва да запазим суперкредитите, но не трябва да отваряме допълнителни вратички, които да бъдат а, да служат за обикаляне на законодателството. Колегата Уди. Благодаря. Искам да подкрепя предложението на моя колега Ланген. Той се характеризира с една предпазливост. Ние ще предприемем мерки, които са резултат политически компромис от края на 2008 година. Междувременно обаче е, дойде Копенхаген, където стана ясно, че няма световен консенсус и очаквайки да се постигне този консенсус, ние трябва да бъдем предпазливи, можем да кажем, искаме индустриална политика и да продължим да оказваме подкрепа на своята а, е, а, е, индустрия, да не налагаме ограничения, които други страни отказват да наложат. Ето защо би трябвало да бъдем предпазливи през следващите 10-11 години. Можем да кажем, че автомобилостроенето е, е силна промишленост. Когато напра... изчислим санкциите, стигаме до цифри, които са еквивалентни на едно или двугодишната печалба на дадено предприятие, така че да бъдем внимателни по отношение на това, което искаме да наложим като санкции, очаквайки, че тази санкции няма да се налагат върху конструкторите, които искат да произвеждат които няма, искат да произвеждат автомобили с 150 грама, но не за Европа, а за износ за страни, в които няма такива правила. Ето това са моите предложения в подкрепа на казаното от колегата. Комисията може да вземе думата. Господин Елм. Thank you, Chairman. Um, thank you, Mr. Благодаря, господин председател, Благодаря, господин Ланген, за проектостановището. Благодаря на докладчиците в сянка, с които говорих днес. В самото начало ще се опитам да обрисувам а, с по-общи штрихи какво се случва. Има заключение на съвета, където се говори за намаляване на парниковите газове между 18 и 90% в 2050 година. Мисля, че това е много амбициозен план. Необходими са политики, за да се постигне тази цел. Съвсем ясно е, че ако погледнем прогнозите, транспортът нараства и особено транспорта на стоки. Той допринася все повече към емисиите на парникови газове годишно. Следователно, ако не предприемем мерки сега, не е, предприемем съответните политики, то тогава транспорта ще бъде отговорен за огромната част от тези емисии в бъдеще, защото това е положението и за това са необходими активни политики днес. Това беше по-общата картина и за това е хубаво да се помисли за предложението на Европейската комисия. В началото ще отговоря на два конкретни въпроса, които чухме неколкократно. Първо, разходите. За онези, които са прочели анализа на мярката и съответното въздействие на тази цел от 135 грама дава възможност на собствениците на МПС да се възползват от спестяване по отношение на горивото, е, което ще използват, докато използват е, това законодателство. Тоест, за потребителя в това законодателство има много плюсове. От друга страна, то е и в плюс на обществото, защото се спестяват CO2 емисии. А, не мисля, че вашите цитати, свързани с по-големи разходи, се основават на анализ. Няколко пъти говорихте за наказанията и защо 120 евро на грам и така нататък. По същата причина, поради която е 95 за автомобили заложено е на базата на маржови стойности и това е записано в нашия анализ на въздействието. Направили сме го така, за да има подобряване на самото МПС, което да бъде по-ефтино, отколкото да платиш глобата, т.е. насърчаваме подобряването на автомобилите. След това ограничителите на скоростта, вие искате предложение дори в тази област. Да, интересно е Вярно е, че тези ограничители, които са сложени в леките МПС, а, са просто заложени в автомобилите. По никакъв начин не се намесваме в националния суверенитет и не задължаваме държавите членки да го наложат. Те намаляват потреблението на гориво, от своя, също така от своя страна и на CO2. Говори си за по-голяма безопасност, както и други положителни страни многоетапно произведените автомобили. Тук комисията излезе с едно предложение, което бе подадено като неофициален документ пред съвета, както и секретарията на Европейския парламент. Там се обсъжда как точно да се разгледа този въпрос поетапно в Комисията по транспорта, в проекто становището измененията. Всичко това е отразено, така че Европейската комисия, както предлага господин Гроде, вече е излязла с такъв документ. По отношение на другите въпроси, ние поддържаме своето предложение. Смятаме, че 175 грама до 2016 година е постижимо, а до 2020 година и на съответните 165 грама. Постижимо е. Като има предвид какви са нововведенията по настоящем и развитието на технологиите, тази цел може да бъде постигната. Новаторският дух е много важен. Чух коментар за конкурентоспособността. Господин Оди а, говореше за това как трябва да предприемем стъпки, за да можем да се конкурираме. А точно това правим. Даваме си едно предимство. А, всъщност караме нашата индустрия да новаторства днес а, с цел 2020 година да имаме по-добре представящи се МПС, по-добри от тези в САЩ и в Япония. Така че просто е необходимо време. Европейската комисия подкрепя това си становище 175 и 135 в съответните срокове. По отношение на суперкредитите, повдигнахте този въпрос. Е много важен сигнал за промишлеността. Хибридните автомобили, електрическите автомобили са тези с ниски емисии. Те са една стъпка напред. Би трябвало да насърчаваме посредством а, по обществените поръчки промишлеността да се наеме с това предизвикателство. Този тип а, МПС се използват в градски райони, могат да се използват от почтите, както и за вътрешноградски доставки. И ако имаме едни зелени обществени поръчки, бихме могли да потикнем а, фирмите да действат екологосъобразно. И накрая, благодаря на докладчика за коментара и смятам, че с това законодателство даваме необходимата сигурност в бъдеще за планиране на промишлеността и подкрепяме отново своето предложение. Благодаря, каза председателя. Просто исках да кажа на комисията, че на, наскоро се натъкнах на един документ, който показва, че ние може да поемем ръководната, ръководна роля в тази област. Добре е да се направи едно проучване, не специално по този документ, защото възникват някои въпроси. Сега давам дух на господин Ланген. Искам да започна с това, което каза представителя на комисията. Много мило, а, че той посочи целите до 2050 да бъдат намалени до 80-90% от е, емисиите. Дори в Копенхаген, ако беше направено предложение за 100% от 2010 година, китайците нямаше да се съгласят, защото те споделят друга идеология, друга изходна позиция. Европа трябва да остане конкурентоспособна. Не можем просто така да се позоваваме на основни решения, които имат нужда от 20-30 години, за да бъдат изпълнени, още днес да предричаме какво ще се случи. Е, зелената економика и зелените обществени поръчки могат да бъдат включени допълнително. Предлагам на комисията да преразгледа своето предложение. И трябва да има предвид, че законодателя е парламента, а не комисията. Ето е, защо, е, както и при законодателството за леките МПС-та, тук ще вземем съвместно решение. Е, има някои е, колеги, които подкрепят е, становището, че трябва да подходим внимателно. Един въпрос беше зададен. Защо трябва да се удължава срока за дълго срочните цели с 5 грама за определен период на година. Тук се взима като основа на изчислението автомобилния парк на съответния производител. Това е едно предложение, но поетапното изпълнение може да бъде преосмислено но 135 грама до 2020 година, това за мен е непостижимо. Ще поспорим по този въпрос. Госпожа а, Хармс, която взе участие в преговорите с френското председателство, тя каза, че не става въпрос за Greenpeace, но... Ам, тя прочете три точки, които ми бяха, бяха предложени от Гринпис вчера след обяд. Става въпрос за а, срока за въвеждане и за, за изпълнение е 11 години. Не знам, не ми е известно, че за а, леките търговски превозни средства вече има такова законодателство. Това е обявление. Не смятам, че обявлението въжи като законодателство. Същото е с... Вие го казахте това, дума по дума. Точно тези ти точки мога да ви ги покажа, които вие споменахте. По отношение на това, което Грим а, писа, предлага, готов съм а, да проведем диалог, но искам а, да ми противоречите с аргументи, а не с думи. Чух предложението, че трябва да си положим, да си поставим амбициозни цели от страна колегата Гроте. Искам да посоча, че при малките леки търговски превозни средства става въпрос за автомобили с дизелови двигатели. Дали може е, едно такова превозно средство е, да изразходва 6 литра на 100 е, км е въпрос на разработка на нови високи технологии. Ние се обединихме около едно общо законодателство автомобилните производители искат а, да поемат собствена отговорност. Това не функционира. А, аз ще положа усилия предложенията да бъдат обединени в компромиси, така че тук в рамките на комисия да имаме една солидна основа. Благодаря. Процедурен въпрос. Аз съм объркана по отношение на а, ролята на представителя на комисията. Ето защо, от гледна точка на нашата политическа група, цели, целите за намаляване на въглеродни емисии а, са базата за изготвяне на, на това законодателно предложение. Комисията не прави нищо друго, освен да се занимава с отделните директиви перспективи, да ги използва, а да не изработват нови текстове. Германия се ангажира с дългосрочните цели по силата на споразумение, което беше подписано в Дайлига Хам. тези предложения трябва да бъдат уважавани. Не трябва да уважавате само предложенията, които идват от кръговете на промишлеността. Колеги, това не беше процедурен въпрос, но няма значение. Това е един въпрос на политическа оценка. И всеки колега има правото да поставя политически цели. А, и по-скоро политически цели, които са били поставени преди време, да ги успорвам. Поставят се такива дългосрочни цели, които изпълняват в срок от много години, трябва да бъдат подложени на изпитания смятам, че е легитимно да се приемат предложения от организации като Greenpeace. Но все пак същото право въжи и с обратна сила, когато колеги от другите политически групи, от други сектори на промишлеността, това не е упрек за лобиране. Това е една добра и справедлива изходна позиция. Сега приключваме дебата, ако господин Ланген иска да се включи. Приемам, че може да се приемат предложения от различни организации, но а, включих се за да кажа, че коментари направен от колегата са свързани с предложенията на Гринпис, а тя го отрече. Така че, е, казва каза председателя, всеки да приема всякакви предложения, от който иска. Уважаеми колеги, относно сроковете нека удължим сроковете. Секретарята провери, това не е толкова просто. Секретарята ще се опита да удължи срока, но ам, другите отдели за превод и така нататък казаха, че най-късно на 4 или на 5 май трябва да получат а, текста, защото има вакансии и ще стане ситуацията по-сложна. Нека сега да не определяме срока. Ние ще го а, договорим допълнително. Ако става, да, ако не. При другите комисии установих, че ам, измененията се внасяха две седмици, защото две седмици бяха великденските празници. Някои колеги се подлагат на натиск, а на други колеги а, ни се предоставя време от две седмици без да правят нищо.